Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да открием съвместното заседание на Комисията по бюджет и економически въпроси. Мой колега съпредседател ще бъде господин Фербер, заместник председател е, тъй като господин Гуатиери се извини, че може да присъства. Става дума за удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Господин Фербер, имате ли коментар преди да дадем думата на съдокладчиците? Уважаеми колеги, радвам се, че успяхме да организираме тази среща. Беше малко трудно, но трябваше да стане и нека да започнем веднага, като дадем думата на двамата съдокладчици за няколко минути. След, вие трябва да започнете след партийния конгрес в неделя. Прав сте, господин съпредседател. Аз съм пълен с енергия. Уважаеми колеги, благодаря ви за това, че намерихте време за FC2. И искам да благодаря по-конкретно на съдокладчика Жозе Мануел. Успя. Работихме по много колегиален начин. Представяме ви интересно предложение и очакваме да получим вашите изменения. А, очакваме да усъвършенствате текста, където това е възможно. Благодаря на службите на парламента. Работихме изключително експедитивно и ефективно. Доколкото разбрах, текстът е на разположение на всички езици и ще имате възможност да работите с текста не само на английски, както се опасявах, но и на своя език и ще можете да внасяте изменения на собствения си език. Казаха ми, че няма ограничения върху, що се отнася до езика. И какъв беше мотивът за разработване на този доклад? Основната идея беше, че искаме да преодолеем разликата в нивото на инвестициите в Европа. Искаме в бъдеща Европа да инвестира в своите граждани. Това беше кредото и е, при FC1. Е, имаме някои съмнения относно някои практики, прилагани при изпълнението на FC1. Ето защо в предложение се стремим към подобряване на изпълнението. Какви предложения отправяме? Първо, допълнителността на практика. Оставаме с впечатлението, че Европейската инвестиционна банка разглежда допълнителността от твърде техническа гледна точка всичко това, което те биха нарекли особена специфична дейност, е, изчислено възоснова на сложен математически модел. Всичко това, което според тях е рисково, се квалифицира като допълнително. Ние имаме различен критерий за допълнителност. Той е свързан с първоначалната идея за ЕФСИ. Това е социално-економическата полезност. Искаме обаче нещата да станат, да, се, да бъдат заложени много по-ясно. Според нас целите на на програмата за устойчиво развитие на ОНЕ трябва да бъде рамката, в която да решим по кои проекти следва да се работи. Що се отнася до таблото, бихме искали този инструмент да се използва по много по- интензивен начин от гледна точка на предложенията, които се отправят и в каква последователност, за да не е, финансираме германски магистрали, просто защото от статистическа гледна точка се оказва, че те са рискови проекти. В противен случай може да се окаже, че дългосрочните частни инвеститори са изтикани в, отношение на ЕФСИ трябва да обърнем внимание на идеята за полезност, както фигурира в ЕФСО 1. Според нас ЕФСИ трябва да се да участва в рисковите етапи на проекта. Колегите от ТНП е биха искали това да бъде в региони, в които има економически проблеми. Това означава, че трябва да работим с секторни администрации и не можем чисто и просто да, е, да им оставим най-рисковите части. По-скоро ЕФСИ трябва да поеме а, тази дейност. Т.е. тук имаме промяна в философията. по натата координация на ЕФСИ и управление на дейностите. За нас този проблем е сериозен. Искаме да се върнем на идеята, която отвърлихме за FC1, а именно да разширим управителния съвет, така че да има член на Европейския парламент, който участва в този управителен съвет. Управителният свет трябва да може да взима решение с консенсус, когато това е невъзможно. Предлагаме друг процес на гласуване. Разбира се, бихме искали средствата на данокоплаците да се изразходват по разумен начин и искаме да се улесни работата с посредниците, за да могат да се за да могат средствата достигнат до най-нуждаещите се региони. С други думи, искаме ЕФСИ да бъде по-рационален. Ще, сега ще дам думата на съдокладчика. И сега думата има Жозе Мануел Фернандес. Благодаря. Господа съпредседатели, благодаря на съдокладчика и всички докладчици в Сянка благодаря им за сътрудничеството и взаимодействието. Благодарение на тях Европейския фонд за стратегически инвестиции, който сега прави първите си стъпки, той е, функционира от година и половина. Частта за малките и средни предприятия се оказа полезна. Резултатите са добри, но това не означава, че не могат да станат по-добри. Това особено въжи за идеята за допълнителност, географското разпределение и разпределение между секторите. Този инструмент, който реализира печалба за европейския бюджет, е свързан с гаранция, че това ще реализира печалба, но не това е целта. Целта е да се подпомогнат МСП и да се насърчи конкурентно способността на малките и средни предприятия. всичко това е постигнато, но има разлика в нивото на инвестиции. Инструмент от този характер е много важен и за Консултантския център, чиято цел е да подпомага инвеститорите, е много важно да присъства в много по-голяма степен и да се прилага в по-голям брой региони. Имаме предложения за подобряване на платформите и програмите, както от количествена, така и от качествена гледна точка. Искаме да изградим и мостове с националните регионални власти, както и с инвестиционните банки и финансовите институции. Много често имаме сходни структури на национално ниво, с които можем да си сътрудничим. Този фонд не замества кохезионните фондове. Той е допълнителен, но трябва да има взаимодействие между кохезионния фонд и ЕФСИ. Платформите са, много, са особено важен елемент в създаването на синергия. Много е важно да подпомогнем проекти, които са изтикани на а, втори план. допълнителността не, не означава но е също за всички региони. Един и същ проект е, няма, не се характеризира с същата допълнителност в различни държави членки, пък е, и в различни региони в една държава членка. Е, Въздействието върху работните места би трябвало винаги да бъде приоритет. Що се отнася до финансирането, е много важно институциите да спазват поетите ангажименти. Съветът и комисията увериха, че няма да съкръщават програмите Свързване на Европа и Хоризонт 2020. Много на мен ми се иска този ангажимент да бъде спазен. Трябва да засилим гаранцията, което означава 400-500 милиона, т.е. не означава да се взима средства от свързване на Европа и Хоризонт 2020. Необходими са свежи средства от бюджета, за да се подкрепи гаранционния фонд, благодарение на който ще се мобилизират 500 милиарда евро. Дали инструмент свързване на Европа ще пострада от ЕФСИ? Надяваме се, че не. Всъщност, нашата теза е, че това, което е предназначено за финансовите инструменти, трябва да се прехвърли в друга част. Е, и да влезе в частта субсидии. Това е предложението, което отправяме. Разбира се, очакваме да получим вашите изменения и се надяваме до юни месец, ако желае съветът, е, в Европа да разполагаме с нов инструмент, който да подпомага растежи работните места. Председателят, благодаря. в всяко двете комисии економическата комисия. Докладчик сянка тук е от Маркара. Заповядайте. Благодаря, господин председател. След това, което чухме от съдокладчиците, е, стана ясно, че ако искаме да бъдем в Шампионската лига на стратегическите инвестиции, FC2 не може да бъде просто добавяне на още средства. Не може да има само козметични промени. Трябва да предприемем сериозни мерки и всичко да функционира напълно гладко. Е, направеното предложение е добра основа за по-нататъчна работа. Общо взето посоката е добра и е, разширява дефиницията на допълнителност. Говори се за инвестиционни платформи и тяхното подсилване, особено инвестиционният е, консултантски център. По-прозрачни са критериите и решенията за финансиране на проекти. Също така се усъвършенства структурите в светлината на натрупани опит. Вървим в правилната посока, но трябва да се направи цялостна оценка. Аз мятам, че трябва да се спазят е, три принципа. ЕФСИ трябва да подпомага висококачествени проекти, които не биха били реализирани на пазарен принцип. Необходимо е да видим какъв е рисковият профил на проекта. Господин Булман неколкократно повдига този въпрос в своя доклад. Рисковият профил на даден проект не е същото като рисковият профил на страната. ние искаме да намерим инструмент, който да реши този проблем. Критериите на ЕФСИ трябва да бъдат економически жизнени и в имобилизация мобилизация на частния капитал трябва да се запази. Към днес няма нито едно трансгранично сътрудничество с трета страна в рамките на ЕФСИ. Тук трябва да се положат усилия. Сега ще дам думата за спонтанни изказвания. Не след малко ще дам думата за спонтанни изказвания. Всеки ще има по две минути. Благодаря ви. Много от идеите, за които говорим, що се отнася до изпълнението на FC, стъпват върху оценката, която направихме на доброто изпълнение на FC1. Има нещо, което тогава оставихме и може би трябва да доуточни в FC2 е комуникацията на плана за инвестиции тъй като много малко се знае какъв е този план за инвестиции, как работи и всъщност много хора изобщо нямат представа, че даден проект е на Европейския съюз, че се финансира от европейски пари. Малките и средни предприятия също не знаят, че им се помага по този начин. На второ място е важна прозрачността и също допълняемостта. Трябва да се знае повече как се избират проектите, по какви критерии, каква е таблицата за показатели. Много често ние не разбираме защо е финансиран даден проект. Може би просто не разполагаме с достатъчно информация и това води до съмнения. На трето място трябва да се ходи на място, трябва по-активно да се участва при подбора на проекти и помощта за изпълнение на проектите с финансирането по FC. И най-вече, мисля, че и колегата Фернандес го каза, да помагаме на малките проекти, защото мнозина не успяват, те просто не знаят как да стигнат до проекта. На четвърто място бюджета хареса ни, че не ни хареса, че в FC1.1 се взимаха пари от Хоризонт 2020 и че това продължава от инструмента за свързване на Европа. Необходимо е да се запитаме също така, защо трябва да си измисляме някакви нови цели при устойчивото развитие, след като Европейския съюз е подписал целите за устойчиво развитие. Благодаря. Следващият оратор е от ЕКРЕ. Благодаря, господин председател, господа съпредседатели. Ние обсъждаме удължаването на срока на действие на ЕФСИ и отвояване както на продължителността, така и финансовия капацитет. Знам, че това е казано многократно, но аз държа да се повтори. ЕФСИ може да подпомогне инвестициите, но не е магическо решение. Необходими са усилия за добра инвестиционна среда в Европейския съюз. Това предполага структурни реформи, премахване на брег пред инвестиции, доизграждане на единния пазар, активно изпълнение на плановете за по-добро регулиране, съкръщаване на бюрокрацията. Това трябва да се повтаря отново и отново. ЕФСИ може да подобри инвестиционния климат, но не е магическо решение. Приветстваме решенията за удължаване срока на действие на ЕФСИ. Днес ще се спра на три въпроса. Първо, споделям съмненията на Сметната палата а, относно а, евентуално преждевременното удължаване на ЕФСИ. А, датата беше 5 юли 2018 година, сега сме 20 март и комисията обяви удължаването на 16, т.е. преди половин година. и бих казал, че има нужда от по-подробна информация. Второ, има съмнения и в доклада на Растантянг за допълнителността. Там се е, повдига въпроса за евентуален ефект за изтикване и мисля, че би било полезно да обсъдим тези на Трето и последно място възниква проблеми за географското разпределение. Искам само да кажа, че ако погледнете БВП и населението, проектите са много по-малко концентрирани, когато не се отчитат тези фактори искам да повторя казаното от господин Фернандес. Трябва да обърнем внимание на, на критерия допълнителност от гледна точка на регионалният критерий. Сега от името на Комисията по бюджет. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от предишният оратор и искам да подчертая че е малко прекомерно, че преувеличение да кажем, че е огромен успех. Не казва, не твърди обратното. А, ограничените Последните данни, с които разполагаме, говорят за това, че сме успели да похарчим пари. Това не е огромен подвиг, всеки може да го направи. Що се отнася до въпрос за допълнителност? Дали не изместваме други форми на инвестиции чрез EFSI е въпрос, на който не се обръща внимание. Възниква и въпросът за устойчивостта на тези инвестиции. Да, могат да се насърчават инвестиции, като се предоставят средства, но дали това ще осигури добавена стойност по устойчив начин, ще доведе ли до растеж, ще бъде ли от полза за хората? Нямаме данни, че това е факт. И мисля, че на този етап е, е преждевременно да удължаваме срока на действие на ЕФСИ. Сега не виждам колегата Балчес, но виждам Нил Сторвалд. Благодаря, господин председател. Благодаря на Удо и на Хозе Мануел за чудесния проект. приветствам предложението да няма допълнителни съкръщения за свързване на Европа. Искам да кажа, че не бива да се съкръщават а, средства. Проектът проекта е малко неразумен проект за комисията а, и се чувствам длъжен да спомена този въпрос. Ако искате, го вземете предвид, ако не, не дейте. Комисията включи дейностите насочени срещу измененията в климата като приоритет в FC2. И имам някои съмнения дали този път е правилен. Мисля, че трябва да се формулират по-общи цели, които да се подпомагат от ЕФСИ в изменение 4.14 повдига въпрос за регионите. Разбирам, че това е било споменато и в първите отговори. Има опасност от микроуправление от страна на Европейския парламент, тъй като искаме да участва, се включим активно в процеса на взимане на решение. Това прилича повече на тактиката на свидетелите на Яхова, отколкото на е, предпазлив подход. В съответствие с това, което казах за Хоризонт 2020, аз е, бих е, искал да се обърне внимание на предизвикателствата, свързани с Брексит. Мисля, че трябва да разберем откъде ще дойдат трудностите в бъдеще и какво ще означава това за FC2 и е, как ще се отрази това на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря групата на Обединената левица. Фавио Демази не е тук. Вие го замествате. Всъщност, аз представям докладчик Демазо, аз самия съм докладчик в сянка в съответната комисия. Това, което мога да кажа в обобщение на позицията ни по плана е следното. Имаме големи резерви по самия замисъл крайна сметка Ние знаем каква е логиката, знаем какво се казва обикновено. търси се оправдание в това, че пазарът не навсякъде помага, искаме да се мобилизира и частния сектор. Шар натуралмент, а инициатива привада. е Очакваме да се развие частната инициатива и да си свърши работата с добрия инвестиционен план, който също така е подготвен. Ние помагаме на частния сектор по този начин, като казваме, че не винаги пазара успява да се справи. Не сме съгласни обаче и с теорията, че трябва винаги да се разчита на предприемачеството и на преследването на печалба. В крайна сметка, за какво става дума? За това, което винаги се е правил, ние ще субсидираме едрия бизнес интерес. Неведнъж вече е посочвано, че голяма част от инвестициите могат да се направят и без този план. Създава се освен това несигурност. Ние не разбираме защо трябва отново да скачаме в неизвестността. Вземете Португалия за Португалия се води някаква статистическа война. Комисията си има една статистика, Португалия друга. Португалия не ползва абсолютно нищо от FC. Има само една инвестиция, която е инвестиция в Лисабонската община, но никакви други проекти. Разбира се, полагат се усилия да се създаде един положителен образ на ЕФСИ, ЕФСИ да се удължи. Същевременно самата сметна палата е на мнение, че е необходим независим анализ и одобрение от парламента. Трябва да се поставят определени условия. Ето защо ние също предлагаме независим анализ трябва да се погледне и географското и тематично разпределение на проекти, защото и тук има доста голяма манипулация. Всъщност, в случая с FC историята се повтаря. Вижте какво имахме с пакта за стабилност и растеж в миналото – Така че ето защо ние имаме своите резерви, но ще изчакаме да видим какво ще се случи. Надяваме се да ни убедите, че бъркаме. Ще видим дали вашите обещания ще се сбъднат. Но ако резервите ни се оправдаят, ще приемем съответните стъпки. Благодаря. Сега от името на зелените. Благодаря, господин председател. Ще се съобразя с двете минути. Благодаря първо за предложението. Виждам някои подобрения от страна на комисията, особено при ролята на ЕИБ. Имам предвид правото на вето и някои политики на ценообразуването, които вече не се копират направо от А и Б. Основната ни критика е по критерия допълняемост. За FC би трябвало да е много важно всяка инвестиция да отговаря на стратегическите цели на първо място и на второ място да знаем, че Инвестицията е невъзможна без ЕФСИ. Това е допълняемостта. Предложението на комисията се опитва да направи някакво подобрение, но не до край. Докладчиците също имат идеи и все пак не знам дали по този начин допълняемостта не се превръща отново в празна формулировка. Вижте, например, целите за устойчиво развитие. Едва ли не излиза, че всичко отговаря на тази цел, всичко е допълняемо и няма критерии за подбор на проекти. Ние бихме искали тези критерии да са наистина допълнителни – и ЕФСИ наистина да допринася за изпълнението на целите, че тези проекти нямаше да се финансират без ЕФСИ. Ето, две минути говорих. Чудесно! Е, вие може да ни послужите за пример. Надявам се и Хорхе Соли да направи същото. Благодаря, господин председател. Ще опитам. Миналата седмица в Страсбург имах възможност да кажа, че ЕФСИ ми изглежда много добра идея принципно, но изпълнението трябва да се подобри в някои части. Сега имаме предложение за удължаването на ЕФСИ и това ни дава възможност да направим подобрение по някои точки. Както каза и колегата, тази допълняемост е всъщност добавената стойност на инвестиционния план, ние трябва да я пазим и също така е необходимо да насърчаваме тези проекти, които всъщност компенсират слабостите на пазара. Защото ако няма инвестиции в Европа, то не е заради липсата на ликвидност, а заради риска. Точно за това тези проекти по FC би трябвало да имат този калкулиран риск и допълняемост. Също така ни трябва повече прозрачност, повече информация, особено за междините финансиращи институции. Също искаме и повече информация за самата оценка и Комисията по инвестиции. Изобщо да се следи много отблизо какви решения се вземат. На трето място проектите, които се финансират от днес нататък по този FC2, би трябвало да са по социалната инфраструктура, например околната среда, енергетиката, проекти, които иначе няма да се изпълнят и нека бъдат и по-малки като обем проекти. И накрая нека да улесним платформите за инвестиции, защото за много малки предприятия това е единствената възможност, а именно финансиране чрез ЕФСИ. Много ви благодаря от името на СПД Марко Вали, но не го виждам. Като че ли няма никой от СПД, от ЕНС, Марко Цани. Но ето и него го няма. Барбара Капел. И тя не е тук. С това ние приключваме официалния списък. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че се съобразиха и сега давам думата на председателя на Комисията по бюджетни въпроси за спонтанните изказвания. Благодаря ви. Госпожа Берес е първата от спонтанните изказвания. Благодаря по-добре от миналия път, защото и миналия път имахше толкова докладчици в сянка, колкото и спонтанни изказвания. Благодаря на докладчика Вече много неща бяха отбелязани. Ние искаме да знаем как Евси работи чрез посредниците, тези участници, които улесняват инвестициите на място. Какво е необходимо за едни наистина ефективни платформи? Има много въпроси, по които искам да говоря, но времето е кратко, затова ще се спра на три – на първо място структурните фондове в държавите членки. Държавите членки всъщност не допринасят достатъчно за ЕФСИ. И по този начин не се инвестира с оглед по-голяма гъвкавост. Има ли начин това да се промени и да се увеличи капацитета на ЕФСИ. На второ място Изменение 2. Тук докладчика ни напомня за законодателна инициатива в рамките на прегледа на МФР. Така стигам до основното. За какво става дума? Господин Торвалц и господин Гилгуд казаха нещо сходно. Водим ли се ние от целите на ООН за развитие? Няма ли опасност да се изгубим и всъщност да загубим най-важното. Доколкото разбирам, идеята е да може да се финансира по-добре в социалната сфера. Това са тъй наречените социални инвестиции. Разбира се, тук има много спорни моменти, доколко това ще изпълни и целите на КОП-21 но ние сме говорили с Комисията по промишленост и Комисията по околна среда. Би трябвало да се използват целенасочено предвидените за това фондове. Ние трябва да внимаваме и да не губим от поглед своята цел – да финансираме съгласно стратегията си. Благодаря, госпожа Жил. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам наистина акцента на докладчика върху първоначалното предложение на комисията, защото ми се струва, че наистина там имаше една голяма липса. първаш Бере също спомена КОП-21, измененията на климата. Аз не съм напълно съгласна с теб, Фербанш, но наистина в това отношение е необходима яснота. Изменение 29 е свързано с моята основна критика по предложението на комисията. Струва ми се, че е много странно самите предложения на комисията да подчертават един анахронизъм. При ЕФСИ ни трябва една по-добра управленска структура. Също така, ние трябва да сме сигурни, че ЕФСИ помага на всички райони в неблагоприятна позиция в Европейския съюз да се работи и за жилищното настаняване и за социалната тъкан, а не всичко да се оставя на традиционното инвестиране в тези области. Знам, че докладчиците се опитват да намерят решение на този проблем, но Бих поискала от комисията, когато в бъдеще изготвя предложения, те да бъдат неутрални по отношение на пола. Благодаря, господин Мавридес. Повядайте. Благодаря, господин председател. И όποια κριτική δεν σημαίνει αντίθεση με το ίδιο το εύση. Και γι' αυτό... Като се отнасяме критично към ЕФСИ, не означава, че се противопоставяме на този фонд. Внесли сме предложение. Трансграничното сътрудничество с трети страни е много важно. Има нужда да се проучи въпроса за свежи средства вместо да използваме парите от вече съществуващите програми. <coughs> според нас е добре ЕФСИ да се използва в държавите и регионите, където сериозно се отразила финансовата криза. Като гледам географското разпределение, виждам, че резултатите не <clears throat> отговарят на първоначалните ни очаквания. Съгласен съм с това, че профил от риска в някои случаи има два елемента, които са различни. В някои случаи се приемат проектите, в други случаи не. В по-малките държави, като, като Кипър, например, според нас трябва да се намерят по-конкретни решения, може би да се съвмести фонда за стратегически инвестиции с субсидиите, за да няма изключване на някои проекти, които в други държави биха били прияти. Това е важно. Аз съм съгласен с казаното друга. Господин Кристофор Рул. Благодаря, господин председател. Планът Юнкер е, може би, най-големият инвестиционен проект в Европа. За сега в Европа не е имала такава мащабна инициатива за инвестиции – Много е важно да се изпълняват целите на тази инвестиция, за да можем да използваме максимално добре тези средства. Благодаря на докладчиците. Въпреки някои проблеми, Тези проблеми се държат на първоначалната концепция Добре е да помислим за промяна на тази концепция. Винаги е при една, при една така мащабна инвестиционна програма би било чудо, ако няма проблеми. Вярно, вярно е, че по-малките, по-слабите държави не са в състояние да се възползват от този фонд поради лихвените проценти или по други причини. Кипър след финансовата криза би трябвало да бъде една от държавите, които получава доста средства. Та сега не е успял да получи нищо по този фонд. Затова трябва да се опитаме да намерим решение на този проблем. Тук не става дума единствено за географското разпределение. В някои държави се виждат огромни инвестиционни средства, в други държави почти няма никакви средства. Има нужда от нови критерии и стимули, за да могат средствата да се използват по предвиденият начин. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че в началото, когато въведохме фонда за стратегически инвестиции, се говореше за три стълба. Един от този стълб беше готовите проекти, проекти готови да се използва. Ние трябва да засилим съвместната работа с държавите членки за готови проекти и заедно с тях да дефинираме по-ясно какво ще се подкрепя чрез този фонд в целия съюз. Има нужда да помислим заедно за решаване на проблема, че в някои държави банките заявяват, а, че МСП не проявяват интерес към финансиране, което не е важно, вярно. Трябва да помислим по-внимателно как да подкрепим МСП и как да убедим посредниците и банките да помогнат на тези предприятия и да действат като истински посредници между Европейската инвестиционна банка и МСП. Благодаря, казва председател. И така, <clears throat> стигнахме до края на, на тази част. Няма други искания един въпрос към докладчика. Мисля, че МСП трябва да получат подкрепа за участие в европейския пазар. Един въпрос към докладчиците. Дали смятат, че за МСП има нужда от специфично финансиране. Господин докладчик, имате думата, ако искате да отговорите. Кой, кой ще вземе първ думата? Господин Бульман или господин Фернандес? Господин Фернандес. както виждате, решаване нещата по един много прозрачен начин. По последния въпрос ще кажа да. Веднага се сетих за нашата държава. Там има една оперативна програма за конкурентно способност за малките и средните предприятия. Добре е тук да се включи и фонда за стратегически инвестиции. В рамките на серия Европейски съюз на няколко въпроса по изменение второ. Всъщност ЕСИ е, е, е пряко свързан с многогодишната финансова рамка. Тъй като гаранционният фонд се базира на европейския бюджет, бюджета на Европейския съюз. И това не е случайно. Това е до 2020 година. След това ще има нова финансова рамка до 2025-2027. Надявам се, че тогава <clears throat> ще има специално законодателно предложение на комисията да, добре е да се подготвят достатъчно готови проекти, за да има предвидимост за инвеститорите. Има предвид бюджети, които са като платформи между няколко държави. За сега <clears throat> няма такива трансгранични инициативи. Тук искам да припомня <clears throat> енергийният съюз в тази сфера може да се инвестира чрез съответни платформи с инвестиции. Възможно е да става така с трети държави, за да не зависим изцяло от Русия. Да, това са някои уточнения. По същество, наистина не бива да правим а, а, грешка да смятаме, че тук става дума като за средствата за за кохезия. Може би е добре да има по-голяма синергия между структурните фондове и фонда за стратегически инвестиции, т.е планът Юнкер. Има някои инвестиции, които не могат да се правят чрез структурните фондове или само частично да се поеме от тях. Съгласни сме по един въпроса. За това, че трябва да има прозрачност и видимост за този фонд. Защо? МСП не знаят, че има гаранция от европейският бюджет за съответните инвестиции. Добре е да се помогне с консултации за МСП. И това да се направи особено в регионията, където има повече трудности при реализацията на проекти. Мисля, че е добре да се въвдат платформи, които отново да задействат кандидатурите за финансиране. Очакваме изменения. А връзка с КОП-21. За нас е ясно, че ЕФСИ следва да изпълнява всички политики на Европейския съюз, включително и споразумението от Париж, което означава, че всички проекти трябва да допринасят за изпълнение на тази цел. И още нещо важно, според мен. Допълнителността е важна. Но не навсякъде по един и същи начин, защото рискът се различава. Дори в една държава членка между два региона рискът е различен. В социалните инвестиции има съответен риск и трябва да се прецени внимателно този риск. Надяваме се, че от този момент нататък FC ще може да инвестира и в социалните общества Във връзка с структурни фондове трябва да има, има, <clears throat> да има споразумение между партньорите. което означава, че има необходимостта там, където структурни фондове не могат да, да се използват за инфраструктурата. Може да се използва FC. Въпреки, че тук има някои рискове, Няма никакви квоти в ЕФЦИ. Защото ако се въведат такива квоти, <clears throat> ще се попречи на политиката на сближаване, а това в никакъв случай не е нашата цел. Надявам се, че комисията ще ни помогне за това как да използваме ЕФСИ заедно с структурните фондове по начин, че да се получи синергия. А има и нещо друго. Има едно голямо забавяне при реализацията на политиката на сближаване. Може би това е още едно обяснение за някои забавяния в някои сфери. Благодаря. Очакваме, очакваме вашата помощ. Всъщност имаме намерение да ангажираме парламента по-активно. Много е важно в управителния съвет да има представител и на парламент, защото така нашите изисквания ще се включат в основната насока. Благодаря, господин. Many thanks to all colleagues who involved themselves. на всички колеги, които участваха в е, този дебат. Трябва да кажа, че те бяха много подготвени. полезно се оказва това, че много от вас е, участват в подобна дейност за втори път. Благодаря на всички, които изразиха решителност да се постигне положителен резултат. Това, което е много положително за мен като съдокладчик е факта, че между нас има общо взето съгласие по това по какъв път трябва да върви FC2, какво бихме искали да постигнем по същество и дебатът ни е структуриран около подбора на, съответните, на, съответна, на съответния метод. По този начин а, ние ще покажем, че има единство между нас. Е, за първи път е, отмара спомена за критериите. Да, действително искаме да играем в Шампионската лига. Искаме да се реализират висококачествени проекти, висококачествени инструменти и в последствие да можем да кажем ето, това направи Европейския съюз – това е нещо върху което можем да надграждам. А, също така трябва да постигаме добри резултати, както като количество, така и като качество. А, неговата теза е също така, че не бива да допускаме да навлизаме било в а, холистични структури, било в квоти. Разбира се, целта на ЕФСИ е да се постигнат устойчиви цели – Хосе Мануел ще работи по финансовото и бюджетното измерение. Е, разчитам на подкрепата на другите колеги от бюджетната комисия, които са по-запознати с колегите от економическата комисия за бюджетното отражение на ЕФСИ е, особено що се отнася до специфичните условия в държавата членка. И в двете комисии има съгласие по това, че е хубаво да има съчетание между структурни фондове и ЕФСИ, но структурните фондове няма да бъдат погълнати от новите методи на ЕФСИ. Тези фондове трябва да бъдат независим инструмент. Оценявам казаното от а, Сандър. и миналия път се изказахте по много конструктивен начин. Са докладчиците вече положих а, а, усилия да анализират а, а, препоръките на Арнстен Янг. А, трябва да не трябва да допуснем а, изтикването на частните инвестиции. Това не е целта на ЕФСИ. Бихме искали да има конкретен подход, който да отчита регионалните условия в различните части на Европейския съюз. Сметната палата казва напълно справедливо, че първоначално е бил предвиден по-свободен график, за това двамата са докладчици казахме, че е, имаме желание да е, приключим до, по време на Малтийското председателство. Това не означава обаче, е, че ще се откажем от дискусиите и от процедурата. Не бива да се преструваме, че FC не функционира и не разполага с, междувременно с нужните ресурси. Нил Сторвалд посочи, че опасно да се пренебрегнат да се пренебрегне постигнатото от комисията, що се отнася до мерките за борба срещу изменението в климата, ние трябва да отчитаме из, измерението качество, измерението допълнителност. Нашата цел е да се разшири обхвата, да се включи климата, но да се включи и социална политика. И към FC1 имаше забележка, че не се взимат предвид чудесни проекти в социалната област. Това следва да се промени. Както посочиха колегите от ЕКР, има нужда от по- усъвършенствани финансови методи. И за това нека да поговорим с колегите за това как да усъвършенстваме тези финансови методи. Винаги сме готови на позитивни компромиси. С... Съдокладчиците премахнаха първоначалния текст на комисията относно мъже и жени. Колегата Мавридес посочи регионалните фондове и както и това, че трябва да отчитаме различните рискови профили в съответните държави членки. Господин Христофоро подчерта, че трябва да се съобразяваме с ситуацията в Кипър. Господин Мавридеш, е, трябва да си има предвид, че става дума и за двете страни. Госп... Хозе Монел говореше за центрове, хъбове, добри добри, ефективни хъбове. Трябва да изградим капацитет. Без него няма да има добри проекти, няма да постигнем успех. Сходни са и проблемите, посочени от колегата Милетич. Ще се опитаме да съобразим с всички финансови проблеми с ваша лична помощ. Да споделете къде можете да помогнете. Да, МСП трябва да инвестирате, трябва да са в Европейския съюз, но могат да изнасят проекти и като отмър бих искал да има повече трансгранични проекти, защото те ще ще подсилят транснационалното качество. Благодаря ви още един път. Искам да поканя всички ви да участвате в усъвършенстването на предложението, което направихме ще нека да запазим единството на парламента. В това е нашата сила. Благодаря на двамата докладчици, благодаря на докладчите в Сянка, благодаря на всички, които се изказахте в дебата, който проведахме. Сега и аз искам да кажа няколко думи за социалния аспект на проекта. Наясно сме с целите, които се преследват. Какво означава проект със социално призвание, проект, който се финансира от ЕФСИ? Е, това не е толкова просто, защото как може такъв един проект да получи възстановяване? Не е лесно. Всички, които допринасят за социалния динамизъм и економическия растеж, би трябвало да имат право на това. Протоколите от, 9 февруари са на сположение, Има ли коментари? Няма коментари, забележки за да може Малтийското председателство да получи заключенията на тази законодателна дейност. Имаме е, много стегнати срокове. Измеренията трябва да бъдат внесени не по-късно от сряда, четвъртък, 23 марта че, че след обяд ще, обсъждането ще бъде на 3 април. Ще обсъдим проекта за доклад едновременно и а, докладът ще гласуваме в а, економическата, економическата комисия на 24 април по проекта за FC2 и доклада за изпълнение. Има ли други въпроси и наблюдения? Няма. Благодаря на всички за участието. Закривам заседанието.